Повядайте. Господин председател, уважаеми колеги, за съжаление трябва да ви информирам, За съжаление, трябва да ви информирам за нещо, което току-що научихме, а именно, че главната квартира на ЮНЕСКО, която се занимава с бежанците, току-що е била бомбардирана от израелски части има жертви. С оглед на гласуването, което предстои, смятам, че трябва всички да го знаем. Благодаря, колега Вюрц, за тази информация. Още в такъв случай.